Ja, Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie die Plätze ein. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Вчера решихме да внесем известни промени в дневния ред. И така сега най-напред ще обсъдим точка 15 от дневния ред. Доклад относно разработването, валидирането и правното приемане на альтернативни методи на изпитванията с животни в областта на козметиката от 2009 година. След това ще обсъдим точка 16. Въпрос искане за устен отговор, внесен от Маргрете Алкин, относно забавенето на прегледа на списъка на приоритетните вещества, относно политиката в областта на водите. Точно в 10.40 часа ще започнем с гласуването по точки 10, 13, 14 и 11. Ще гласуваме и текста за съдържанието на сяра в корабните горива. И така, сега започваме работа по точка 15 от дневния ред. Първо ще дам думата на представителя на комисията, който вече е сред нас. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добро утро, госпожи и господа. Ще ви представя последния доклад, който публикувахме на тема изпитванията върху животни в областта на козметиката. Както знаете, директивата за козметиката предвижда постепенното преустановяване на изпитвания върху животни за производството на козметика. През септември 2004 година бе въведена съответната забрана от март 2009 година насам в Европейския съюз е забранено пускането на пазара на козметични продукти, козметични съставки, за които са извършени изпитвания върху животни. Най- сложните въздействия върху здравето на човека могат все още да се изпитват върху животни до март 2013 година. Съгласно директивата за козметиката, комисията трябва да провери въвеждането в националните законодателства и да докладва годишно на Европейския парламент и на съвета. Директивата предвижда в случай на въвеждането на Извинете, в случай, че не се въведат альтернативни методи до 2013 година, комисията трябва да уведоми парламента и съвета и да излезе със законодателно предложение. Комисията представи своя доклад за альтернативните методи на изпитванията върху животни. Този доклад бе представен през септември 2011 година на парламента и съвета. Две са целите на този доклад. От една страна това е годишен доклад, така както се изисква той по директивата за козметиката. Второ, докладът цели да се информират парламентът и съвета за това, че пълното премахване на изпитванията няма да бъде възможно преди март 2013 година. В доклада не се предвиждат някакви действия от страна на комисията при липсата на такива альтернативи. Като цяло Изводите от доклада са положителни, като се вземат предвид промените от 2013 2003 година насам, извинете. Тогава бе въведено действащото законодателство. Изпитванията върху животни в областта на козметиката веднъж за винаги вече принадлежи на миналото. През първите години на 2009 година бяха регистрирани 344 такива изпитвания. Това бе преди влизането в сила на пълната забрана. Бе постигнат напредък и в международното сътрудничество. Европейският съюз изгражда доверие към альтернативните методи, обединява ресурсите си с международните си партньори в областта на валидирането. Настоящият доклад показва също така, че продължават да се заделят значителни средства за научно-изследователска дейност. Общият размер на финансирането, мобилизирано от комисията между 2007 и 2011 година, възлиза на 240 милиона. От тях 198 милиона са били разходвани за законодателната рамка на Европейския съюз. 42 милиона са били заделени за насърчаването на програми за альтернативни методи. Като цяло виждате, че комисията допринася в това число и чрез своя научна изследователска дейност към разработването на альтернативни методи. Комисията заделя и финансиране в добавка към финансирането заделено по седмата рамкова програма. Що се отнася до наличността на альтернативни методи, по отношение на срока до 2009 година, в момента има альтернативни методи за по 5 показателя. По други показатели, като генотоксичността, са били подобрени съществуващите методи. По други показатели, като остра токсичност или дразнене на очите, също са били усъвършенствани методите. По отношение на срока до 2013 година, въпреки усъвършенстването на методите и напредъка в научно-изследователската дейност, няма да са налични валидирани методи за три от показателите за токсичност. Комисията много добре осъзнава колко е важно до 2013 година да са налични альтернативни методи. В подготовката на настоящия доклад комисията разчиташе не само на свое вътрешно експертно познание, Разчитахме и на експертно познание отвън, както и на участието на обществеността, представлявана от заинтересовани страни, неправителствени организации, организации за защита на потребителите от държавите членки. Тите, с които работихме, в съдействие с Центъра за валидиране на альтернативните методи анализираха <clears throat> постигнатия напредък по альтернативните методи. Комисията започна публични консултации през 2010 година. Тогава бе публикуван и проекто докладът на експертите. Заглавието на този доклад е Алтернативни методи на изпитванията върху животни в областта на козметиката, постигнат напредък и перспективи за развитие за 2010 година. Този доклад е публикуван на страницата в интернет на комисията. Изводите по отношение на наличността на альтернативни методи не са изненадващи. Когато съответните разпоредби бяха прияти през 2003 година, бе ясно, че разработването на альтернативни методи ще е огромно предизвикателство. Ето защо комисията взе решение до 2013 година да се направи преглед на положението. През изминалите няколко години в годишните си доклади комисията неведнъж е посочвала колко е трудно да се разработят методи альтернативни на изпитванията с животни. Що се отнася до следващите ни действия, миналата година комисията оцени потенциалното въздействие на настоящото положение. Тя направи това в доклада за благосъстоянието на животните, както и в документ за безопасността на козметичните продукти. Взехме предвид социално-економическия аспект. Ясно е, че ако се наложи забрана без да се предоставят альтернативни методи, ще се ограничат възможностите за пускане на такива продукти на пазара – все още не е взето окончателно решение за това как ще подходи комисията в бъдеще. Както знаете, ресорният комисар поддържа пряка връзка с много от заинтересованите страни. Освен разгледаните първоначално варианти за действия, В момента се разглежда и възможността за забрана, като тук има няколко ключови аспекта. Един от тях е да не се удължава срока, да се предостави ограничена дерогация в зависимост от конкретния случай за пускането на пазара на нови съставки. Трябва да продължим да насърчаваме научно-изследователската дейност в частния и държавния сектор. Същевременно трябва да осигурим високо ниво на защита на благосъстоянието на животните. Едновременно с това трябва да осигурим достъп до ключови продукти. Това ще бъде възможно чрез механизма за дерогация. Така ще постигнем балансиран подход. Първо ще спазим срока и второ ще насърчим научно-изследователската дейност. Едновременно с това няма да изключим участието на Европейския съюз от основни новаторски мерки в областта на козметиката. Председателят благодаря на комисията. Вече няколко колеги са се записали за изказване. Имаме и гости от Берлин. Те са тук по покана на Дагмар Род Берент. Добре дошли на заседанието на Комисията по околна среда. Присъстват и оператори от е, телевизионния канал на Европейския парламент. Днес те ще отразяват на живо заседанието ни. Списъкът на ораторите включва Дагма Рот Берент. Ще дам първо на нея думата. Тя бе докладчик по това досие. А след това думата ще вземе колегата Жордан Сисили. Благодаря. Може би колегите се че защо не говоря на немски. Действително мога да говоря на немски и, е, и съм сигурна, че преводачите ще ме преведат съвършено. Даже биха предпочели да говоря на немски, но за да може за да може е, да отговоря на езика, на който се изказа представителката на комисията, ще говоря на английски. 17 години работя по тази тема и не мога да разбера какво очаква от нас комисията в момента. Имаше крайен срок през март 2013 година. Очевидно е, че няма да го изпълним от тук нататък. Какво да правим? Аз като докладчик и борец за слагането на край на тестването върху животни на неща като нова паста за зъби или пък крем, е, какво мога да направя аз? Е, при цялото ми уважение, е, трябва по-ясно да ни казвате какво очаквате да направи парламента. Разбира се, и ние сме могли да бъдем по-активни Знам, че винаги е, може да се натрупат повече научни познания. Нашето заседание се предава по интернет, затова трябва много да е, внимаваме и настоявам тук, че няма да се е, поддам на какъвто и да било натиск да отслабне законодателството, но все пак Ако се окаже, че сроковете няма как да се изпълнят до март 2013 година, искам да попитам, е, необходими ли са ни тези е, три крайни срока? Защото учените твърдят, че е, може това да не е необходимо. И така, първото нещо, което искам от комисията е да оточни кои са продуктите, за които не ни е, е, крайно необходим този крайен срок. И второ, приключвам, господин председател. Госпожо Лекрение, е, вие казахте, че ще има и изключение, но тези изключения ще се допускат е, продукт по продукт. Какво значи това? Това да е някакво напълно ново вещество, а, с огромна ценност за обществеността, нещо, което е доказано от а, научно, научната и етическа комисия. И а, ще означава ли това, че ще може там да се при такива случаи да се използват тестване върху животни е, и как можем да избегнем злопотребите с, тази, с тази разпоредба. Още петима души имат да, ще, да се изкажат. Така че мисля, че можем да ви дадем по минута и половина на всеки, за да може след това да преминем и към темата на госпожа Алкен. Минута и половина не е лесно, Имаме обаче още работа преди гласуването. Госпожа Чизели има думата. Hvala, hvala za besedo. Um, stanje, kot ga trenutno vidim, je, da imamo Pravi direktivo. to. Е, така, от, вот, вот една страна имаме директива с забрана за 2013 година и от друга страна експертен доклад и доклада на Европейската комисия, в който се казва, че не можем да елиминираме всички изпитания, изпитания с животни. От една страна теорията, от друга страна реалните факти. А 2013 година е, е чука на вратата вече. Така че а, ако а, ние не ако тази, ако тази забрана не се, отнася, не се отнася и за вноса, ние ще поставиме под заплаха здравето на нашите потребители. И ще се окаже, че в един момент на пазара ще има продукти с по-низко качество и които, които могат да бъдат а, опасни. И друг проблем, проблема с конкурентоспособността на нашите производители. Е, става дума за малки и средни предприятия, за заетост. В крайна сметка ние сме в финансова криза и трябва да внимаваме много преди въвеждането на нови мерки. Така че изключенията естествено не могат, явно не могат да се избегнат, но, господин председател, средствата за научните изследвания и развойната дейност са от огромно това от огромна значимост. Трябва да намерим и някакъв начин, за да насърчаваме промишлеността да намира наистина подобни альтернативни методи. Франсуаз Гростет. Приветствам становището на комисията. Можем да се поздравим за постигнатия напредък през последната година. Доста сериозен е той. Радвам се също така, че комисията не е, е изляза с конкретни предложения, защото можеше да се наложи и да вземем доста трудни решения. Да, трудни са тези решения. Е, давам си сметка как стоят нещата в момента, каква е действителността. Но все пак преди 10 години ясно заявихме, че не може токота и да се причиняват страдания на, на животни, само за да се изобретяват нови продукти, които да помагат на човешката суета да процъфтява. Казва се, че може, ако се избегнат тези тестове, да се отразят резултатите по вреден начин на безопасността за хората. Но всъщност мисля, че има и други начини да се осигури безопасност за хората. Така че това за мен не е е, достатъчно силен аргумент. Какви са другите аргументи, искам да знам. До каква степен ще се отрази това на промишлеността, ако съществуващото законодателство се приложи на 100%? За какво говорим? За стотици хиляди работни места или пък за нито едно работно място, което е, да бъде засегната. Както бе казано, ще допуснем изключения за отделни случаи, само ако наистина има е, значителна добавена стойност. Франсуас Гростет има думата. Мерси боку. Благодаря ви, господин председател. Наистина този проблем е обсъждан многократно. Трябва да припомниме, че козметическата промишленост е новаторска, че тя, че тя е лидер в света, че генерира много работни места и то за висококвалифицирани специалисти, че има много тясно сътрудничество с промишлеността от останалия свят, че не става дума само за големи производители, но и за малки и средни предприятия, че в последните години е постигнат огромен напредък и че се от тази промишленост се отказа от много, много голяма част от изпитанията с животни и намери альтернативни методи за тестиране на продукти преди пускането им на пазара. Но за изпитване на острата токсичност е необходимо все още да се намерят нови методи, методи, които наистина да дават резултати, така че тук сме изправили пред една трудност, тъй като забраната влиза в сила през март 2013 година. Какво ще правиме, тъй като до сега не сме намерили подобен метод? Ще забраним ли пускането на пазара на продукти, които са много търсени и рентабилни? Така че а, питам комисията, има, има ли възможност да се отложи тази дата и ако запазиме тази, този срок 2013 година, колко животни ще бъдат спасени? А, Андрея. Си, грация. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата за по една такава чувствителна а, тема, мисля, че трябва да предоставим на ресорния комисар необходимото време а, да работи по въпроса. Също време, но комисията не поема никакви а, ангажименти, които да са а, стру... да са обвързващи. Ние сме съгласни че съгласни сме и ние бяхме инициаторите на процедурата за премахване на изпитванията с животни в областта на козметика. Бихме искали комисията същевременно да поеме ангажимента да забрани вноса на всички козметични продукти, които се тестират на, по, с, с животни. По, по какъв начин може да се направи подобна проверка от а, е, комисията в трети страни? Как можете да кажете, че продуктите, които се насът, не са били изпитвани с животните? Така че, да, край е, на изпитанията, да, е, за крайната дата, но същевременно и контрол над е, изпитанията и методите тествани в трети страни europei per eh, vietare eh, eh, il test su animali. Европейският съюз е поел ангажимент за забрана върху продуктите, за които са използвани изпитвания върху животни. Мисля, че той трябва да спазва този свой ангажимент. Въпросът ми към комисията е следния. Какво има предвид, като заявява, че не иска да отлага във времето срока, а да извършва проверки в зависимост от конкретния случай. В какво ще се състоят тези проверки? Има ли европейски орган, който разполага с мандат за извършването им? Много е трудно да се гарантира прилагането и спазването на директивата. Не мисля, че отлагането на срока във времето ще доведе до нещо добро. Трябва да се придържаме към него. Софи Окуни и след това колегата Йорги. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, и аз, разбира се, съм за забраната на изпитанията с животни в областта на козметиката, но не на, не, на независима на всяка цена. Разбира се, и аз, и аз смятам, че трябва да направим всичко, за да защитим нашите потребители. но обаче не смятам, че забраната ще бъде аб- абсолютна гаранция за е, внесените продукти. Т.е. не съм сигурна, че по този начин ще осигуриме, ще увеличиме ви нивото на закрила на потребителите. Вчера на срещата на високо равнище е, бяха решени, бе решено да се работи за е, създаване и насърчаване на планове за възстановяване, за растеж и така нататък. Така че ние трябва много да внимаваме. Да, забрана, да, но тази забрана не, не, не трябва да бъде за нея не трябва да бъде платена много висока цена. Може би трябва да си оставиме време, за да се намерят альтернативни методи. Става дума за растеж, става дума за работни места. Не дека да забравяме, че тази промишленост може спокойно да се изнесе извън Ев... Европа. Нека ние да не бъдеме в основата на подобно изнасяне от Европейския съюз. Ja, tak. Jeg har et uh, spørgsmål til kommissionen og så en kommentar til... til... Бих искал да задам на един въпрос на комисията. Първо, е, разполагате ли с цифри? Можете ли да ни кажете колко изпитания са били забранени, откакто е, влезла, е влезло в сила законодателството. Е, предполагам, че става дума за изпитания, които са били особено болезнени за животните и искам и конкретни цифри на броя спасени животни. Колегите от е, НП казват, е, че трябва да огледаме нещата, да, да внимаваме много, но аз съм съгласен с казаното от Крис Дейвис. Тук не става дума за сигурност или за защита на потребителите. Защитата на потребителите вече е подсигурена – става, става дума за животни, става дума за животни, които страдат, за да можем да имаме различни нюанси на цвета на червилото. Така че въпросът е до докъде сме готови да, да отидеме, за да е, имаме по-разнообразни продукти, когато от друга страна има, съществуват альтернативни методи. Не всички от тях са били е, достатъчно изпитани, може би не всички от тях е, вече са, са доказали е, своята ефективност. Е, аз съм председател на една организация, не, не, на един комитет, който се занимава с а, благосъстоянието на животните. И това е един проблем, в който, който трябва да разгледаме от всякъде. 29 секунди за следващия. Има множество вещества, които могат да се комбинират е, и да произведат милиард различни козметични вещества. Има достатъчно вещества, които са одобрени. А сега се е, правят опити да се включат някакви изключения. Не благодаря, това само ще влуши доверието на гражданите към нас. Нещата са ясни и прости. Благодаря, Карл. Дагмар, съвсем накратко за заключителен въпрос. Да, пропуснах този въпрос към комисията. Сабин, можеш ли отново да ни кажеш? Трябва да кажеш тук едно нещо. Ако има срок, той трябва да се спазва. Няма как да се предвижим на където е да било, без да имаме крайни срокове. Тоест, е, точно е, да не става както с яйцата, които е, са от животни, е, от кокошки в клетки, които се държат на тясно, но яйцата пак са на пазара. Затова трябва да имаме яснота, трябва да имаме пълна яснота за приложението и за крайния срок. За да може, ако нещо не се изпълни, да се обърнем към съда. Благодаря. А сега към комисията, моля ви, а, отговорете съвсем накратко, тъй като времето ни е много ограничено. Жаклин Майнер. Thank you, Mr. Chairman. Um, as you can hear, Sabine has had to go to another... Благодаря, господин председател. Както разбирате, Сабин Лекрение трябваше да отиде на друго заседание. Аз трябваше да говоря по темата, но бях задържана, за съжаление. Най-важното тук е да осигурим безопасността на потребителите на козметичните продукти. По отношение на безопасността няма да има каквито и да било компромиси. Тоест, ако няма достатъчни данни, които да гарантират безопасността на даден продукт, тогава този продукт няма да се пуска на пазар. Ако се повдигат въпроси за даден продукт, който в момента се използва и няма достатъчно научни основания за да се опровергаят притесненията, този продукт също ще бъде спрян. Какво може да се направи в момента? Имаме три възможности. Може първо да е, оставим крайния срок да влезе в сила без отлагане и без изменения. Тогава комисията няма да има нужда да направи каквото и да било, защото вече всичко е прието. Другите две възможности са е, отлагане на крайния срок или пък е, запазване на този крайен срок с възможности за някои изключения. При тези два последни случая е необходимо съгласието на парламента. Бяхме запитани дали за всички продукти трябва да въжат тези крайни срокове. Отговорът е не. Само за онези, при които при превишаване на дозата може да има токсичност, и, е, при които може да има токсичност е, при контакт с кожата. Естеството на изключенията каква е? Ами, ако има изключения, те трябва да се предоставят само на, в, в много ограничени случаи. Тоест, ще са на разположение само когато при дадена нова съставка има значителна нова добавена стойност. Е, има някои, например, нови консерванти, които са отлични в своята резистентност е, към развитието на бактерии а, тогава те могат да бъдат одобрени. Но когато става дума за нов цвят, за червило, това в никакъв случай няма да се допусне. А, трябва да е, е нещо от типа на нов е, консервант, който може да е, допринесе значително за промишлеността. Като трябва да се демонстрират всички данни, които вече са натрупани и да има ясно доказателство, че информацията за токсичността няма как да се получи, ако не се проведат тестове върху животни. Ще трябва да има ясен план точно как ще се проведат тестовете и ще се изисква от разработчика да представи ясна програма за инвестиране в альтернативни методи на изпитване. Все още нямаме крайна позиция. Не сме избрали коя от тези, кой от тези три варианта да предложим. Що се отнася до продукти, които вече са на пазара, те няма да бъдат засегнати. Само в случаите, когато има опасения за тяхната безопасност, те могат да бъдат оттеглени. Що се отнася до въздействието върху промишлеността, върху заетостта, и върху научно-развойната дейност. Всичко това е случено, включено в оценката на въздействието и информацията от нея ще бъде представена на парламента. Що се отнася до вноса? Всеки вносител на козметични продукти в Европейския съюз трябва да представи техническа информация, в която се гарантира безопасността на продукта, по същите критерии, които се прилагат, прилагат и за продуктите, произвеждани тук. И пазарните органи на държавните членки са длъжни да проверяват пълнотата на документацията. Що се отнася до броя тестове върху животни, които се извършват. През последната година на тяхното легално провеждане са били проведени 1500 такива теста в Европейския съюз. Ако а, е, а, е, правилно съм разбравил, повечето от тях са проведени върху малки бозайници, като мишки и плъхове. През 2009 година а, общия брой тестове е 344, а, като не през цялата година, са се провеждали такива тестове, защото не през цялата е било легално. Благодаря много. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Въпрос искане за устен отговор. Темата е списък на приоритетните вещества за водите. Ще дам думата на комисията само за 3 минути. След това ще дам една минута на Маргрета Аукен. И накрая комисията също съвсем за малко ще има възможност за отговор. В противен случай няма да си спазим графика. Думата има представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на вашата колега за отправения въпрос. Днес от 10 часа нататък предложението ще се счита за официално прието от комисията. Малко бе отложено приемането на това предложение, но както знаете, решенията се вземат от целия колегиум на комисарите. Това поражда необходимост от известно време, за да отговорим на поставения ни въпрос. Вторият въпрос, който ни бе поставен е дали ще има някакви съществени промени в проекто предложението на комисията. Не, няма да има такива. Предложението бе представено в рамките на директивата за водите. Вече има действаща директива, приета през 2008 година. Става дума за нейното актуализиране. Прибавят се 15 нови приоритетни вещества, те се прибавят към списъка на веществата, за които има максимално допустими стойности, които следва да се спазват от държавите членки. Става дума за ендокринни дисруптори, биоциди, промишлени химикали. За първ път по тази директива в списъка са включени и няколко и по-точно три фармацевтични субстанции. Новост е и въвеждането на списък за наблюдение. Проблемът е, че когато представяме такива предложения, нямаме данни. Единствените вещества, за които има задължение за тяхното наблюдение, са тези вещества, които са включени в списъка. Идеята е списъците да се създават за специални случаи. Предвижда се наблюдение в рамките на 2-3 години и възоснова на това наблюдение се взема решение дали дадено вещество да се включи в списъка или не. Това бяха основните моменти на предложението в рамките на 2-3 минути. Председателят благодаря на комисията. Сега за една минута по за една минута Маргарета Алкен и Рихард Зебер. Благодаря много, господин председател. Не ще говоря датски защото ще можем, ще можем да си говорим и да се разбираме пряко, тъй като и двамата сме дъчаните. Първо искам да ви благодаря, защото очакваме този отговор от година. И много се радвам се на отговора на комисията, но бих искала комисията да ми каже дали има възможност да се, вземат, да се вземе предвид член 16 алинея 8 и да предложите конкретни мерки за приложение. Защото знам, че там нещата са малко неясни. Ако искаме нещ... да, нещата да бъдат прозрачни, трябва да се вземат мерки, които да дадат надсредните резултати, а не подсредните резултати. Тоест, комисията смята ли да се възползва от всички възможности, които и предлага член 16 алинея 8 и по този начин да се приближим отново към законодателното предложение от 90-те години, което беше отлично, което обаче а, бе а, отменено изцяло. Рихард Себер. Благодаря, господин председател. Тази тема е много важна. Би било добре, когато разпределяте времето за изказване, да не давате възможност на един колега да се изказва два пъти. Направихте това вчера, например. Всички трябва да имат възможност да се изкажат. Трябва предварително да разпределите времето за изказване, а не да позволявате на колеги да го надвишават двойно. Става дума за законодателно предложение на комисията което е важно. А точката, по която дадохте възможност на колеги да си надвишават времето, бе просто доклад, който би могъл да прерасне в законодателно предложение. Трябва да степенуваме темите по важност. Към комисията не разполагаме с достатъчно данни за приоритетните вещества. Как ще гарантира комисията включването на нови приоритетни вещества в списъка за наблюдение. Имам предвид най-вече остатъците от лекарствени препарати. Знаете, че е въведена четвърта степен за пречистване на водите, която трябва да се спазва в Европа. Как ще гарантира комисията спазването на това изискване за постигане на определено ниво на пречистване на водата? Председателят, благодаря на Рихард Зебер. Сега думата има представителя на комисията. Uh, well, first... Благодаря. Първо трябва да се погрижим предложението да се приеме. Това е по-скоро ваша задача. И оттам нататък вече можем да говорим за приложението му. Както знаете, Нещата се промениха по отношение на химическите продукти след приемането на рамковата директива за водите. Приехме РИЧ, приехме директивата за биоцидите, директивата, регламента за биоцидите, регламента за пестицидите, така че има много по- строги мерки, които допринасят за постигнат на стандартите, които са зададени от тази рамкова директива. Същевременно много от мерките се приемат и от, предприемат от държавите членки поради субсидиарността. И що се отнася до фармацевтичните фирми, е ясно, че не във всички води в Европейския съюз има проблеми, но и има проблеми в някои случаи, където има много е, гъсто населени райони. Има мерки за пречистване на водите, но по тях се взема решение на местно и регионално равнище. То се отнася до предоставянето на насоки. Има обща стратегия за приложение и се е, взема решение за необходимостта от допълнителни насоки за някои продукти, включително евентуално и за медикаментите. Както каза господин Рихард Зебер, списъка има за цел да бъдат включвани в него нови вещества, които още не са предвидени и те могат да се вземат предвид при следващите предложения. И така. Това е списък за наблюдение. Комисията може да включва вещества в него с делегирани актове. Оттам нататък веществата се наблюдават две години и резултатите се вземат предвид за целта на бъдещи решения и евентуално бъдещо включване на нови вещества. Що се отнася до фармацевтичните продукти, в момента в държавите членки се случват много неща. Има специално пречистване на отпадъчните води от болниците. Също има специален, е, специални разпоредби извън Европейския съюз, като Швейцария, например, където има специални изисквания за пречистването на водите на фармацевтичните, за фармацевтичната компания. Ако може да се направи там, може да се направи и тук. Председателят, благодаря ви за участието. Още повече, като имахме предвид ограниченията във времето. Преминаваме към гласуване. Надявам се, че всички си носите картите. Започваме с точка 10 от дневния ред. Съвсем накратко ще дам думата на колегата, въпреки че вече трябва да гласуваме. Господин председател, процедурен въпрос. Съгласно член 156 от правилника за приложение. Изменението трябва да бъде обяснено от вносителя му. Но и това се отнася за заседанията на комисията. Вчера повдигнах въпроса е, относно обсъждането на измененията. Това е право на всеки вносител. Така че не виждам защо трябва да нарушаваме това правило. правило. Сега, вие не, в момента не повдигате въпроса, свързан с точка от дневния ред, който ще гласуваме. Вие цитирате правилника за приложение. Първо ще гласуваме, а в момента, в който се наложи, ще можете да се изкажете. Ще гласуваме електронно. Die S&D hat ein Mitglied един по-мал член в повече от групата на социалистите. Край на гласуването. 45 я. 54 гласа за, 15 против, 3 въздържали се. Приема се. Точка 13 данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията. So, wir kommen zu Abänderungsantrag. Изменение 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. Abänderungsantrag 57. Изменение 57 за, против, въздържали се. Изглежда се отхвърля, но нека проверим електронно. Гласуваме електронно по изменение 57. Моля, гласувайте. SMD had ein Mitglied zu viel. Един глас в повече от групата на социалистите. Край на гласуването. 15 за, 48 против. Отхвърля се. Изменение 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7. Изменение 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по изменение 7. Два гласа в повече от НП. Един глас в повече. Край на гласуването. 31 гласа за, 30 против. Приема се. Добре, че направихме проверка. 60 und 61 stimmen wir dann zusammen. Изменение 60 и 61 анблок. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 62 за. Против. Въздържали се. Нека още веднъж направим електронна проверка по 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 36 гласа за, 26 против. Приема се. Консолидирано изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Гласуваме електронно по 71. Stimmung Край на гласуването. 37 за, 26 против, без въздържали се. Приема се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, Трябва да гласуваме електронно. По 63. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 36 гласа за, 26 против, няма въздържали се. Осем А за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 и 66 анблок за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим електронно. Гласуваме електронно по 65 и 66.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 11, 24 и 8b. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 72. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12. За. Против въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се. Трябва да гласуваме електронно по 14. Изменение 14. Моля, гласувайте. И още веднъж два гласа в повече на социалистите. Край на гласуването. 39 гласа за, 24 против. Приема се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменение 1 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15 бе оттеглено. Изменение 76 за. Против. Въздържали се. Нека по-добре гласуваме електронно. По 76. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 38 гласа за, 24 против, няма въздържали се. 77 и 78 за, против, въздържали се, приемат се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се. Приема се. Да проверим ли електронно? Добре. Електронна проверка по 79-то изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 39 гласа за, 23 против. Приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8-1 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Електронна проверка по изменение 81. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 35 гласа за, 24 против. Приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменения 82 и 83 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 84 и 85. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 21. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 22 и 86. Идентични. За, против, въздържали се, приемат се. Изменение 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8-8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 и 91. Идентични за, против, въздържали се, приемат се. Приложението. Изменение 23. За, против, въздържали се, отхвърля се. 92 и 93 анблок за против въздържали се, отхвърлят се. 94-то изменение за против отхвърля се. 25 за против въздържали се,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 по изменение 34. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 32 гласа за, 28 против. Приема се. 30 дафür. 35 за, против. Въздържали се. Приема се. 36 за, против. въздържали се. Доколкото виждам, се приема. Нека проверим електронно. Изменение 36. Край на гласуването. Два гласа в повече от НП. 16 гласа за, 46 против. Отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, Не мога да определя какъв е резултатът. Ще гласуваме електронно. Изменение 38. Abstimmung ist beendet. Край на гласуването. 34 гласа за, 26 против. Приема се. Изменение 40 за, против въздържали се, отхвърля се. 41 и 42 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 45 и 46 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 47 и 48 за, против, въздържали се, Изглежда се отхвърлят. Отхвърлят се. 49. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Гласуваме електронно по 49. Wahlgang ist geschlossen.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 Изменение 4. За, против, въздържали се, отхвърля се. 52. За, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Гласуваме електронно по 52. Край на гласуването. 32 гласа за, 30 против. Приема се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 53 и 54. За. Против. Въздържали се. Приемат се. 6. 6 и 56 там блок за, против, въздържали се. Интересен съюз се образува при това гласуване. Нека проверим. Гласуваме електронно по 6.56. Край на гласуването. 48 гласа за, 15 против. Приемат се. 55. За, против, въздържали се, отхвърля се. Колега, имате думата. Благодаря, господин председател. За последното гласуване знаех си от самото начало, че ще бъде трудно и очаквах че трябва да съм готова да гласуваме дори намеренията, намеренията на комисията да останат толкова успешни и толкова амбициозни. Все пак постигнахме някои успехи. Затова призовавам групата да моята политическа група да се въздържи по този доклад. Äh, Председателят благодаря на госпожа Ван Бремт. Гласуваме по целия текст. Abstimmung. Haben alle Kollegen abgestimmt? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 28 гласа за, 16 против, 19 въздържали се. Dann kommen wir zum nächsten, zum nächsten Bericht. Гласуваме следващия доклад. Das ist jetzt die mündliche Anfrage Green Belt und hier haben wir nur Става дума за приемането на устен въпрос е, по зелен, инициативата Зелен пояс е, за, против, въздържали се. Предложението се приема. Jetzt kommen wir zur Roadmap, zum Bericht Davis. А сега преминаваме към пътната карта за конкурентно способна економика с ниска въглеродна интензивност. Господин Дейвис ще иска думата. Господин председател, моля ви, преди да започнем гласуването, проверете а, колко гласуващи от група има в залата. Wir haben, Chris Davis, bei jeder Abstimmung, die wir elektronisch durchführen, haben wir eine Gewährleistung der Überprüfung. Ich sage es ja auch an, wenn Всъщност тази проверка се прави всеки път, когато е, гласуваме електронно. Така че, ако има който да била момент, в който е, нещо да съмнява, е, поискай да гласуваме електронно, да направим електронна проверка и тогава ще се видят, е, бройките на колегите, които гласуват. А сега, преди да преминем към гласуването, нека да направя едно съобщение за изменение 17. То вече става 119. Не, извинете, 109. 17 изменение. Първоначално.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 Приема се. Консолидирано изменение 17. Като 109 също се покрива в него. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Die SMD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 въздържали се, приема се. Компромисно изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 изменение за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 14 за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка под консолидирано изменение 14. Die Abstimmung ist geschlossen. 30 dafür, 3 dagegen ist also ab. Край на гласуването отхвърля се. А сега преминаваме към консолидирано изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. А сега преминаваме към отделните изменения. 33 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, извинете, 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към ИТРА 1 Б за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 45 на две части по първата за, Против? Въздържали се? Нека да направим електронна проверка по 45-то. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 301 на 301 гласа отхвърля се. Преминаваме към втората част. Не, извинете, трябва да се коригирам. Това означава, че няма нужда да гласуваме по втората част. По 46-та отново на две части и първата част за, против, въздържали се. В такъв случай втората част а, отпада. А, 48 за, против, въздържали се. Не беше ясен резултата. Нека да направим електронна проверка. Край на гласуването. 38 гласа за, 24 гласа против. Приема се. А сега преминаваме към 47, първата част за против, въздържали се, отхвърля се. Втората част. И трепет за против. Нека да направим проверка. Нямаме яснота в резултата. Край на гласуването. 61 гласа за, 2 гласа против. Това означава, колеги, че трябва да вдигате ръцете по-високо. 49 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по 50-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се 53. На две части по първата за, против, въздържали се, отхвърля се. Това означава, че втората част отпада. Преминаваме към 54-та отново на две части. По първата за, против,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 по 59 и 60 по първата им част. 52 гласа за, 10 гласа против. Приема се. Моля ви, вдигате ръце високо. По втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Überprüfen den zweiten Teil. Dafür oder dagegen? Искате да направите проверка по втората част. Заповядайте. Geschlossen. 32 dafür, 30 dafür. Край на гласуването. Приема се с 32 гласа за, срещу 30 против. Извинете, пропуснах едно изменение. Агри 2 на две части по първата за, против въздържали се. Приема се повтората за, против, въздържали се. Нека и по втората част на Агри 2 да направим електронна проверка. Моля, заповядайте. Край на гласуването. Приема се с 34 гласа за. 34 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. И 36 за, против, въздържали се, приема се. И 321. По него не се гласува. По 4Б на ИТРЕ за, против, въздържали се, приема се. По 4С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 72 за, против, въздържали се. Не беше съвсем ясно. Нека да направим електронна проверка. Abstimmung ist geschlossen. 32... Край на гласуването. Приема се с 32 на 28 гласа. 73 за. Против? Въздържали се. Ich möchte es einmal überprüfen lassen. Wir überprüfen vier. Нека и тук да направим електронна проверка. Става дума за 73-то изменение. Край на гласуването. Приема се с 31 на 29 гласа, 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Проверка по 76-то. geschlossen. Е Край на гласуването. 30 гласа за, 30 гласа против. Отхвърля се. С това преминаване към 86 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 93 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате проверка? Добре. Под 93-то проверка. Die Abstimmung ist jetzt geschlossen. 31 dafür. Край на гласуването. 31 гласа за, 30 гласа против. Приема се. 95 за, против, въздържали се. Приема се. 99 за, против. Проверка. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 30 на 32 гласа отхвърля се. 116 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Издайвай с Изменение по 109, а то е покрито. Благодаря.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 117, 118, 119 и 120 са идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. 121 за, против, въздържали се, изглежда се отхвърлят. 122 за, против, Нека отново да направим проверка по 122. Abstimmung ist geschlossen. 38 dafür, 24 dagegen. Край на гласуването. 38 гласа, 28 гласа против. 123 е оттеглено. Преминаваме към 124. За. Против въздържали се, отхвърля се. 125 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, 126 отпада. 129 за, против, все още не е ясно. Никой не вдига ръка. Добре, тогава по електронен път. 129. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 54 гласа за, 9 гласа против. Моля ви, следващия път вдигайте е, ръце по-високо. А сега преминаваме към 131 на 39 и за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против. Приема се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134-то на Крис Дейвис и на Петър Лизе на две части. По първата за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, приема се. Искате проверка. 134 Добре. По втората част на 134-135 електронна проверка. Abstimmung ist е geschlossen. Край на гласуването. 37 гласа за, 26 гласа против. Няма въздържали се. С това се приеме втората част. 136 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Иска се електронна проверка. Заповядайте.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 Нека да направим електронна проверка. Заповядайте по 142. Die Abstimmung ist geschlossen. Закриваме за гласуването. 38 гласа за, 25 гласа против. Приема се. Преминаваме към 143 и 144 за. Против. Въздържали се отхвърлят се. 145 за. Против. Въздържали се приема. С... Отхвърля се 146 за. Против. Електронна проверка. Край на гласуването. 32 гласа за, 31 гласа против. Приема се. Преминаваме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 въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, приема се. Итре 20А. Тук не гласуваме. Гласуваме по ИТРЕ 20Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. 155. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 156. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. С това преминаваме към 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка по 157. Die Abstimmung ist geschlossen. 33 dafür. Край на гласуването 33 гласа за, 28 гласа против. Приема се. 158. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 159 и 160 са идентични. За. Против. Въздържали се. Приемат се 161 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 162 на две части. За по първата част против. Въздържали се. Приема се. По втората част за. Против. И втората част се приема. Въздържали се. Казва председателят. По втората част нека да направим проверка на 162. Край на гласуването. 34 гласа за, 30 гласа против. Така че втората част действително се приема. 163 на две части по първата. За. Против. Моля ви, нека да повторим по първата. За. Против. Въздържали се. Приема се. По втората. За. Против въздържали се, приема се. Итре 15 за, против, въздържали се, приема се. 164 за, против, въздържали се, приема се. 165 за, против, Не ми е достатъчно ясно, моля ви. За, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка по 165. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването 38 гласа за, 25 гласа против. Приема се. ITRE 8 muss nicht abgestimmt werden. ITRE 8 по него не трябва да гласуваме. По 166-то също не. По и 30 а също не. И 30 б за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме с голям скок към Агри 5. За. Против. Моля ви. Агри 5. За. Против. Приема се 179 за. Против. Отхвърля се. С това преминаваме към ИТ 13. По него не гласуваме. Изменение 180 по първата част за. Против. Отхвърля се. Да направим проверка. Добре, заповядайте по първата част на 180-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 29 на 29 гласа. Отхвърля се. Трябва да гласуваме по втората част. За? Против? Не, нека да гласуваме електронно. Скъшлосен. Край на гласуването. Втората част е приета. 47 за, 15 против това преминаваме към следващото предложение, 181 на Крис Девис. По първата част за, против. Все още не е ясно. За, против, въздържали се, приема се. 14 на Итреса, Агри 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 17 за. Против. Въздържали се. Отново прието. Агри 20. По него на гласуване. По Агри 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 26 за. Против въздържали се, приема се. И 316 не гласуваме. Минаваме на 183 за. Против. Изглежда се отхвърля. 184 на А. За. Против. Въздържали се. Приема се 191 за, против, въздържали се, отхвърли се 187 за, против, въздържали се. Приема се. Преминаваме към 189 на две части. По първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. По втората част вече не гласуваме, тя отпада 190 за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка по втората част. На 90 ще Entschuldigung. На 190 всъщност, извинете, поправям се, за, за, за Крим гласуването 26 за 30 против. Отхвърля се. 192 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 206 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 207 за. Против въздържали се, отхвърля се. 208. Добре, проверка по 207. Abstimmung ist geschlossen. 32 dafür. Край на гласуването 32 гласа за, 31 е, гласа против приема се. 208 на Крис Девис за, против въздържали се. Нека още веднъж да направим проверка по 208. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 31 на 31 гласа. Отхвърля се. 209. За. Гласувах е, за при предишното гласуване, но машината ми за гласуване не работеше. Председателят твърде късно е, давате знак. 209 за, против. Въздържали се. Приема се. Агри 19 за. Крис Дейвис иска думата. Извинете, господин председател. Казахте, че е твърде късно да се оплачем, че да се оплаче колегата, че машината не е работила. Но аз тъмън бях приключила вече с тази част на гласуването, веднъж като се приключи Крис Дейвис, но това означава, че машината за гласуване трябва да работи. Колегата веднага се обади, че е имало проблем. Добре, въпросът е, е, е колко време можем да посвещаваме на всяко едно гласуване. Редовно гласуване имаше и гласуване електр... с електронните карти. Ако всеки път има такива възражения, мисля, че нещата бяха ясни. Yeah, it was, <laughs> it was не, беше, е, не бяха ясни, защото бяха равни гласовете за гласовете против. Председателят е, Казвам, че резултатът от електронното гласуване беше ясен. No, it was a, it was a tied vote. Имаше малко мнозинство. Крис Дейвис, не, не беше малко мнозинство. Беше 32 гласа на 32 гласа. Председателят, отхвърля се, не приемам предложението да има още едно електронно гласуване. Вече бях приключил с процедурата по гласуване по тази точка. След като приключихме с гласуването, съобщихме резултата. Трябва много бързо да ме уведомявате, когато има проблем с машината за гласуване.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 против, въздържали се, приема се. 221 за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, приема се. 223, 4 и 5 са идентични за, против. Нека да направим електронна проверка по 223, 224, 225 за всички колеги. Уведомявам ви, че ще закрия гласуването. Край на гласуването 33 гласа за, 30 гласа против. Приема се. Преминаваме Wir kommen zu 233. Vittorio Prodo, Prodi, wer ist dafür? Dagegen. Проди, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 234 за, против, въздържали се. Отхвърля се. И 9. Извинете. Извинете, забравих 1035-то. Изменение 1035-то за против. Въздържали се. Приема се. И 39 няма нужда да го гласуваме. След това преминаваме към 236 за против. Въздържали се. Приема се 237 за против. Въздържал се. Приема се. 238 за, против, въздържали се. Предпочитам да проверим по електронен път. Значи, прегласуваме 238 изменение. Край на гласуването. 34 за, 27 против. Приема се. Сега. 239 за, против. Въздържали се. Приема се и 317 не се гласува. 24, 41 от за, против. Въздържали се. Приема се 240 за против, въздържали се. Нека да провериме 204-то изменение. Гласуването приключи. 34 за, 26 против. Приема се 241 за. Против въздържали се. Но, много ви моля да прегласуваме още веднъж. Дигнете добре ръка си първо. Изменение. Против. Въздържали се. Приема се. 243 за против. Въздържали се. Приема се. Нека да проверим 243 още веднъж за Гласувайте, моля. Край на гласуването. 48 за, 12 против, няма въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, приема се. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. 248 за, против, въздържали се, отхвърля се. 250 за, против, въздържали се, отхвърля се. 249 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверим, добре е да проверим. Проверяваме 249-то изменение. Abstimmung е geschlossen. Край на гласуването. 33 за, 27 против. Приема се. So, 251 in... 251. Гласуваме две части. Първа част за против. Не, още веднъж кой е за първата част, против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега преминаваме към 257 изменение – и 258. Те са еднакви. За, против, въздържали се, приемат се. 259-то, 260-то по същия начин. За, против, въздържали се, приема се. 261 за, против, въздържали се, приема се. 262 и 263 за, те са в две части. Гласуваме първа част. Първо, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Приема се 264 5 за, против, въздържали се. Приема се и 312 за против. Въздържали се. Приема се 266. Гласуваме разделно. Първа част за против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против. Въздържали се. Приема се. 267 за против. Въздържали се. Приема се. 268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 въздържали се, приема се. 270 за, против. Нека да провериме. Проверяваме 269 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуване. 23 за, 36 против, отхвърля се. Така, сега минаваме към 270 за, против, въздържали се. Не е много ясно. Предлагам да гласуваме. Моля, гласувайте тест по 270 изменение. Край на гласуването. 49 за, 12 против. Приема се. Агри Не, извинете, 288. 281. Тъй като 14 то се отхвърля. 281 изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, да провериме. Електронно гласуване 281. Край на гласуването. 33 за, 27 против. Приема се. Сега преминаваме към изменени Агри 1, 2 части, първа част за, против. Въздържали се. Приема се втора част за, против. Въздържали се. Приема се. Агри 9 за, против, въздържали се, приема се. Агри 10 за, против, въз... въздържали се, приема се. Добре, да провериме. Агри 10, моля гласувайте. Край на гласуването. 38 за, 23 против. Приема се. Агри 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега 200... Юсъмци, извинете. 282 поправя се председателят за, против, въздържали се, приема се, Агри 3 за, против, въздържали се, приема се. Агри 11 за, против, въздържали се. Не беше много ясно. Нека да провериме. Агри 11. Започнете гласуването. Край на гласуването. 54 за, да, нещата са доста ясни. 6 против. Приема се. Агри 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 14. Две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се втора част за. Против. Нещата не са ясни. Гласуваме по електронен път. Проверка. Край на гласуването. 36 за, 23 ма против. И втората част се приема. Грагри 21 за против. Въздържали се приема се. Агри 25 за против, въздържали се, приема се. И 3-1C. Не, не трябва да го гласуваме. И 3-2. За, против, въздържали се, приема се. И 3-7 за, против, въздържали се, приема се. 294 за, против, държали се. Нека да проверим все пак. Е, започнете гласуване по 294-то. Край на гласуването. 32 за, 29 против. Приема се. Сега Минаваме към 295-6, които са идентични за против, въздържали се, приема се 297, за против, въздържали се, приема се 298, за против, въздържали се, приема се и 322А, не, не трябва да го гласуваме, 299 изменение, за против, въздържали се, приема се. Сега ИТРЕ 22 за против, въздържали се. Нещата не са ясни. Нека да а, провериме по електронен път. Става дума за 22 Б. ИТРЕ, край на гласуването. 39 за, 14 против приема се и 319 за, против, въздържали се, приема се. Сега 305 и 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 308 за, против, въздържали се, отхвърля се. 309 за, против, въздържали се, отхвърля се. 310 за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. 310-то, моля гласувайте. Край на гласуването.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 314 не трябва да го гласуваме. 315 за против. Въздържали се глас. Приема се 316 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 317 за против. Въздържали се. Прехвърля се. Едно за против. Въздържали се. Отхвърля се. Две за про, против. Въздържали се. Приема се. Трето за против. Въздържали се. Приема се. Четвърто за против. Въздържали се. Приема се. Пето. Шесто за против, въздържали се. Нещата не са ясни. Нека да проверим по електронен път. Пето и шесто. Край на гласуването. 27 за, 33 ма против, отхвърля се. Сега седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо за, против, въздържали се. Много ви моля, дигнете ръце за осмо изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Да провериме. Все пак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 Отхвърля се 16-то за против. Не, да провериме 15-то изменение. Край на гласуването. 25 за, 35 против, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се. Отхвърля се 17 за, против, въздържали се. От... Приема се. Не, да провериме по електронен път. 17 моля гласувайте. Край на гласуването. 27 за, 33 против отпада. 18 за против въздържали се приема се 19 за против въздържали се отхвърля се 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22, две, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се. Може би да провериме по електронен път втора част на 22-ро изменение. Край на гласуването. 32 за, 28 против. Приема се 23-то за против. Въздържали се. Приема се 24-то за против. Въздържали се. Приема се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 въздържали се, приема се. Крис Дейвис иска думата. Има много а, важен вод. Нямаме достатъчно време. Ще гласуваме ли или не? Благодаря ви. Имаме е, все пак е, доста ограничения в този е, за това, така че аз предлагам НП да гласува против. Мисля, че днес няма да разполагаме с време, за да гласуваме доклада Хаси. Така че, ако искате да направиме малка пауза, за да може да се разберете помежду си. Не, няма да може да гласуваме. Не, не, нямаме, не, не, не, нямаме достатъчно време за да гласуваме по този доклад, така че ако искате сега, разполагате с 5 минути за да обсъдите нещата помежду си или да гласуваме веднага. Добре, ще, глас... ще приключим гласуването след 5 минути. Значи, в 12.25 продължаваме гласуването. Господин а, председател, аз предлагам ако групите имат време, ако искат да си обсъждат нещата помежду си, да, си го, да го направят съвсем а, тих, тихичко след доклада Солфърт, но мисля, че все пак е, знае много добре защо променихме дневния ред предвид е, невъзможността на някои колеги да бъдат тук е, вчера. Сега, тук сме, тук, тук сме всички, нека да гласуваме дори и това да стане е, в, след изтичане на времето, не, няма да. Не можем да гласуваме едното и другото. В момента гласуваме доклада Дейвис и Крис Дейвис се помоли за 5 минути, за да може политическите групи да се разберат помежду си. Става дума за важно, а, важно гласуване, така че ви предлагам 5 минутна пауза по искане на Крис Дейвис, а след това ще гласуваме следващия доклад и ще видим каква, процед, каква процедура да а, прилагаме. Значи 5 минутна пауза, гласуваме отново в 12.25. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, die fünf Minuten sind vorbei. Скъпи колеги, петте минути изтекоха. Моля, заемете местата си. Wir sind noch immer in der Abstimmung zur Продължаваме гласуването по доклада Дейвис. Предстои ни гласуване по целия текст. Ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Haben Sie alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Die Abstimmung ist hiermit geschlossen. Край на гласуването. 32 гласа за, 24 гласа против, 5 въздържали се. Поздравления за Крис Дейвис. Преминаваме към следващата точка от дневния ред – съдържанието на сяра в корабните горива. Бях помолен да дам възможност на координаторите да се изкажат във връзка с това гласуване и процедурата по него. Имаме още 5 минути време. Преводачите могат да ни дадат максимум 10 минути от времето си, а гласуването ще продължи най-малко 30 минути. Тоест, ще трябва да се състои без превод. Бих помолил или Петър Лиза, или Рихард Зебер от името на НП да се изкажат. Рихард Зебер. Тъжен е резултатът, защото ще се наложи да отложим гласуването, но мисля, че тъй като няма да имаме възможност да ползваме превод, нямаме друг избор, тъй като става дума за важно решение. Трудно е да вземем това решение, разбира се, но препоръчвам да отложим гласуването. Линда Макевен. Моята група предлага да гласуваме без превод. Крис Дейвис за либералите. Благодаря. Мисля, че Рихард е прав. Става дума за законодателен акт. Трябва да спазваме правилата в законодателната си работа, а според правилата е необходим превод. Сато Хаси. Ако погледнем списъка за гласуване, ще видим, че почти всичко е покрито или от компромиси, или от консолидирани изменения. Това означава, че гласуването няма да ни отнеме 30 минути. Надявам се наистина да можем да гласуваме сега. Става дума за законодателен инструмент. Всички заинтересовани страни, се нуждаят от сигурност, така че не можем да отложим гласуването. Екаре. Толкова е жалко, че трябва да отложим гласуването. Не сме доволни, но трябва да се придържаме към правилата, а те ни ограничават. Обединената левица. Подкрепям колегата докладчик. Предлагам да гласуваме. Европа на свободата и демокрацията. Трябва да спазваме правилата, т.е. необходимния превод. Но координаторите получиха информация. Не разбирам защо преводачите не могат да ни отделят още половин час. Това с нищо няма да промени заплащането им. Те ще си получат заплатите, независимо дали работят още половин час или още половин ден. Процедурна бележка, господин Скилакакис. Това е един много важен законодателен доклад, който ще окаже въздействие върху живота на милиони хора, ще се отрази върху милиони работни места. Не сме обсъдили първоначалната редакция на измененията по този доклад. Запознах се с дневните редове на предишни заседания. Измененията са внесени на 13 декември. От 13 декември до днес не сме имали възможност да ги обсъдим. Според правилника всеки колега има право да защити своите изменения, има право да ги подложи на разискване. Какви разисквания провеждаме, ако не обсъждаме измененията? Явно е, че днес сме пресрочили времето си, но мисля, че трябва да дадем възможност на колегите да упражнят правото си според правилника и да подложат разисквания, измененията си, извинете, на разискване. Нека направим това на някои от следващите заседания. Нека не гласуваме без да сме обсъдили измененията. Председателят. Чух всички становища. На колегата Роси Мога само да кажа, че превод е необходим, когато се водят разисквания, а не когато се провежда гласуване. Но за да подходим сериозно към досието, предлагам да заложим на превода, т.е. да отложим гласуването по този доклад за следващо свое заседание. Това е неприятно, разбира се, но ако искаме да подходим сериозно към досието, трябва да отложим гласуването. Много колеги изказаха опасения във връзка с прибързана процедура по гласуване днес. От секретарията ми казаха, че ни е необходим още поне половин час, за да гласуваме. Колегата Хаси каза, че има много консолидирани изменения, но нито едно от тях не е сигурно. Не искам да оставяме гласуването на случайността. Много колеги вече не присъстват, тъй като имат други ангажименти. Предлагам да отложим гласуването. Сато Хаси. Не мога да се противопоставя на мнозинството, но наистина се надявам, че в Страсбург ще се проведе извънредно заседание на комисията ни, на което да гласуваме по доклада, както и да обсъдим измененията. Гласуването няма да трае дълго, тъй като почти всички изменения са покрити от консолидирани изменения или от компромиси. Председателят, четвъртък сутринта на следващата Страсбургска сесия. Това би било възможен момент за гласуване. Нека ви обърна внимание на това, че всичко е въпрос на координация. Днес по-дълго провеждахме обсъждания по две точки от дневния ред. Моля ви още за момент внимание. Мисля, че ще трябва на заседанието на координаторите да се споразумеем за това, че гласувания по законодателни текстове трябва да се ползват с по-голям приоритет. Ще обърна внимание и на това, че трябва да има възможност на докладчиците да подложат измененията на разискване. Трябва да проявяваме уважение един към друг. Поради всичко това ще отложа гласуването за идната Страсбургска сесия. Тогава ще дам възможност и за провеждането на разискване, така както пожелаха колегите днес. Благодаря ви за вниманието. Желая ви приятна обедна почивка. Ще се видим отново в Страсбург. Ще направим всичко възможно, за да проведем гласуването там.